Наред ли е всичко с превода? Няма проблеми. Добре. Обявявам пленарната сесия на Европейския парламент, прекъсната на 23 юни, за възобновена. Съгласно постигнатата с политическите групи договореност, свиках това извънредно заседание, съгласно член 146, алинея 2 и 4 на правилника за дейността ни. Предстои да обсъдим резултатите от референдума в Обединеното кралство. Госпожи и господа, за първи път в толкова кратък срок се свиква пленарно заседание в този формат – тази извънредна мярка е наше действие в отговор на прецедент. Една държава членка взе решение да напусне общността. Затова наистина приветствам факта, че всички членове на Европейската комисия, в това число и Лорд Хил, днес са сред нас в пленарната зала. Господин председател на комисията, уважаеми членове на комисията, добре дошли в Европейския парламент. Важно е тук в Европейския парламент, в сърцето на европейската демокрация, днес да проведем разисквания по една тема, която действително засяга всички ни противно на коментарите от страна на някои органи. Решението, взето от Обединеното кралство, е решение на британските граждани. Това решение обаче засяга всички граждани на Европейския съюз. Затова следва, според мен, членовете на Европейския парламент, народните избранници, да обсъдят тази тема днес тук. Преди да започнем разискванията, нека кажа нещо от своя име. В продължение на десетилетия мъже и жени политици и най-вече много служители от Обединеното кралство, служители на европейските институции работиха тук. Аз лично в продължение на десетилетия заедно с колегите от Обединеното кралство работих за изграждането на общо европейския ни дом. Затова мисля, че казвам това и от ваше име. Наистина изпитваме потребност да заявим спрямо немалкото наши колеги тук в Европейския парламент, в политическите групи, в администрацията, спрямо всички от тези хора, с които заедно работихме по европейския проект, да заявим, че изпитваме дълбоко съжаление след взетото от Обединеното кралство решение. Скъпи колеги, с които работихме в продължение на десетилетия, имаме наистина силна междуличностна връзка с вас. Ясно е, колеги, че значимостта на Обединеното кралство, най-вече във външната политика на Европейския съюз, както и по отношение на опазването на основните ни свободи, е огромна. Но гражданите на Обединеното кралство дадоха израз на своята воля, взеха своето решение, което трябва да зачитаме. Затова и днес подробно ще обсъдим въпроса за задействането на процедурата по член 50. Госпожи и господа, искам да благодаря на един от присъстващите тук. Според мен, в една изключително тежка ситуация, той се справи чудесно, Проявим им достоинство в чисто човешки план. Лорд Хил взе решение да се отегли от поста си на член на Европейската комисия. Днес той за последен път е тук в пленарната зала. Лорд Хил, вие по време на предизборната кампания работихте за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз. Благодаря ви за вашата ангажираност по време на тази кампания, както и за работата ви тук. Скъпи колеги, искам да благодаря и на вас. Благодаря ви за посланието, което отправихме. Така ясно показахме на чия страна е огромното мнозинство от членовете на Европейския парламент. Ние сме на страната на унези, които искаха Великобритания да остане в Европейския съюз. Благодаря ви за това. Оставката на Лорд Хил едновременно с това показва, че процедурата по отеглянето на Обединеното кралство де-факто вече е започнала. Пристъпваме към разисквания. От името на съвета думата има госпожа Хенис Плешарт. Поканих председателя на съвета, господин Туск, да участва в днешните разисквания. Поканих и холандския министр-председател, господин Рюте, но това по никакъв начин не намалява уважението ни към вас, госпожо Хенис Плешарт. Имате думата